Vamos a dar comienzo a esta segunda parte de la Comisión de Peticiones и... И така, продължаваме с работата на заседанието и както решихме още днес преди обяд, започваме с 16-та точка. Петиция внесена от Луис Кайо Перес Буено 1274-2013. Това е номера на петицията. Е, е, Луис Кайо Перес Буена е с испанско гражданство от името на Сермия подадена е, петицията. Става дума за правата на пътници с увреждания от страна на авиолинии. Вносителят Луис Кайо Перес Буено е тук, така че първо ще му дадем думата. Добър ден на всички. Нека първо да представя организацията СЕРМИ с няколко думи. Става дума за организация, която защитава правата на граждани с увреждания е, и представлява платформа за обмен на е, мисли, на идеи е, между гражданите с увреждания и членовете на техните семейства. Петицията се отнася до регламент 1107 от 2006 година относно пътници с увреждания при въздушен превоз. Ние представяме различни аспекти, които се отнасят до пътници с увреждания, авиолиниите по различни причини могат да отказват превоз на пътници с увреждания. И хората са объркани, те просто не знаят какви правила въжат. В различните държави е, членки при различните авиокомпании се прилага различен подход. На авиокомпаниите много често е, изискват е, пътникът с увреждане да бъде съпроводен е, от други лица, които да му помагат. Но не желаят да поемат разноските за билета за полета, така че това означава, че пътника трябва да заплати и за съпровождащите го лица. По този начин хората не могат в истинския смисъл на думата да се възползват от своите права. Това представлява дискриминационна мярка. Пътниците с увреждания не могат да бъдат ограничавани, а на практика тази дискриминационна мярка ограничава техните е, права за свободно придвижване. Има и някои други аспекти, които също са важни, така че е, правата, е, регламентирани в член 16 от регламента, е, да могат да се упражняват пълноценно. петиция 1496 от 2013 се отнася именно до един такъв случай, в който а, пътничката а, не е можела да лети, тъй като не е била съпроводена от друг не близък или човек, който да й помага. става дума за регламент 1107-2006, в който всъщност правата на пътниците с увреждания са регламентирани и изрично се подчертава, че авиокомпаниите нямат право без сериозни съображения, свързани с безопасността, да предотвратяват превоза на тези пътници. Американските авиолинии също имат свои е, специални разпоредби за е, тази група, за тази категория лица. Но е, стрикно са определени и техните задължения във връзка с пътниците с увреждания от момента на е, регистриране на пътника, е, включително и онлайн, до е, приземяването. Има специални разпоредби и за хора с обреждания на инвалидни колички. Смятаме, че създаването на трудности и поставянето на допълнителни задължения от типа на непременно пътуване с, овред, с придружител представлява на практика дискриминационна мярка, която е в противоречие и с Конвенцията на ООН от 2006 година в която изрично се посочва, че не бива да се създават допълнителни е, пречки за е, пътници с увреждания. Комисията има думата. Euh, Благодаря, госпожо председател. Две критики бяха, изправе, бяха отправени в случая от е, вносителя към регламента. Първо, задължението или по-точно необходимостта да бъде извършено предварително обезумяване в във връзка с член 7 от регламента и второ, възможността да се отхвърли резервацията или качването, когато има риск по отношение на сигурността. Това е член 4 от регламента. А, що се отнася до предварителното уведомяване, то трябва да бъде извършено 48 часа предварително и трябва също ако имаме връщане, няма нужда да има уведомяване отново. И ако няма предварително уведомяване, авиокомпанията трябва да направи всички възможни усилия в рамките на разумното, така че лицето, което е с увреждания, да може да получи необходимата защита. Това, което виждаме е, че това задължение за предварително уведомяване дава възможност за предоставяне на най- висока степен на помощ, защото случаите на хората с увреждания са различни. При предварително уведомяване могат е, съответните лица от персонала да се съсредоточат е, по-добре върху конкретния случай и конкретните нужди на лицето. Не трябва да се извършва генерална помощ, а индивидуална помощ, съгласно всеки случай. Втората критика, която е направена срещу този регламент е възможността да бъде отхвърлена резервацията, ако има риск по отношение на сигурността, т.е. сейфти, или да се изисква присъствие на предружител. Това е член 7 от регламента. Първо, трябва да се каже, че тази възможност е изключително ограничена в рамките на регламента. Първо, трябва Отказът да е свързан с изискванията за сигурност, сейфти, което проистича от е, международните европейски или национални норми, които са установени от е, органа, който е издал сертификата за авиотранспорт на съответната компания. Също така е, тук трябва да се вземе предвид и размера на помощното средство, което ползва лицето. Освен това, има задължение за авиокомпаниите да предлагат в случаите, когато това е възможно, в максимална степен помощ на тези лица. Може да бъде възстановена сумата за билета, включително и за връщане. И след това условията за достъп и ограниченията трябва да бъдат публични и то, това да бъде направено в достъпна форма, така че лицата, за които те се прилагат, да могат да имат достъп до тях. Ако има отказ, е, трябва веднага лицето да има е, мотивация от страна на компанията и а, е, от страна на а, е, засегнатото лице, ако има искане, компанията трябва да внесе писмени мотиви в срок от 5 дена. И това правило, което се прилага при отхвърляне на резервация, а, е, са сравними с тези, които съществуват в САЩ. Комисията е прецизирала тези правила в директивата от 11 юни 2012 година. Комисията настоява за задълженията на превозвача и е, е, за задължението му да информира засегнатото лице възможно най-бързо, когато има отказ. И ако е, има предружаващо лице, комисията уточнява, че е, има необходимост да се окаже помощ и е, тази помощ трябва да е, отговаря на нуждите на конкретното лице във връзка с сигурността. И комисията препоръчва в тази директива, е, тъй като това не е регламента директива, е, лицето е, трябва е, да. Е, не заплаща целия билет, а много голяма сума да бъде удържана от него. И е, в заключение, Мога да посоча, че е, този регламент функционира добре. Огромното мнозинство от е, засегнати лица, също и представителните им организации, са изключително доволни от този регламент. Въпросът за сейфти, за сигурността е фундаментален въпрос и той е, е приоритетен спрямо много други въпроси, например е, останалите пътници е, и тяхната сигурност и сигурността на екипажа. Комисията не възможност възнамерява да преразглежда този регламент. Тя смята, че е, трябва винаги да се обръща специално внимание за прилагането на този регламент и то е, надлежно от националните органи. Също така е, комисията трябва да може да е, прецизира съответните разпоредби, ако това е необходимо. Благодаря, госпожо председател. Gracias. Eh, tiene la palabra la señora Soledad Cabezón. Благодаря. Сега тук обсъждаме много важен въпрос и вие можете да разчитате на пълно разбиране и съчувствие от моя страна. Има изисквания, които е, комисията разяснява какво трябва да бъде спазвано, но е, в края на краищата, ако погледнем какво казват на вебсайтовете си авиокомпаниите, разбираме, че всичко това, което се говори тук от носителите, е правилно. Е, авиокомпаниите не са готови да понесат е, разходите за придружител. В края на кращата хората с увреждания не са болни, е, те не са носители на болести, е, затова не може да се твърди, че по съображения за безопасност те трябва да бъдат придружавани. За нас това не е абсолютна необходимост и предварителното разрешение в рамките на 48 часа. Това не може да се прилага, защото ако сте болен, може би има нужда от придружаване и съответно разрешение, но за хората с увреждания не виждам какъв е проблема. И ако искаме да осигурим нормални условия за пътуване на хората с увреждания, не може да се примиряваме с подобно положение. Като трябва да се разгледа не само този регламент, но и да се е, разгледа каква е практиката на авиокомпаниите. Защото на интернет страниците им е, има достатъчно информация в такъв смисъл. Особено ефтините компании. Много често е много трудно да се стигне до летището, е, много често няма специални съоръжения за стигане до е, самолета за хора с увреждания, само стълби са предоставени, така че погледнете всяка страница на авиокомпаниите, ние трябва да разгледаме всички такива информации. И затова благодаря, че внасяте тези петиции. Определено можете да разчитате на подкрепата на социалистите. Председателката, благодаря. Сега ще се изкажа от името на ЕНП. Ние работиме с Соледат и по прилагането на Европейската конвенция за правата на хората с увреждания. Тя е валидна за всички страни членки. И при извършваните проучвания установихме, че наистина оплакванията са основателни. Имаше внесена и друга петиция съвсем неодавна по същата тема Е, вносителката на петицията Мара Сабала е, самата е била уведомена, че трябва да пътува само с придружител. И наистина е трудно да разберем как точно е, се интерпретира понятието е, безопасност, сигурност. Защото в края на крещата хората с увреждания биват принудени да платят за билета на придружителя от собствения си джоб. Във всички случаи има дискриминация, която противоречи на Европейската конвенция. Трябва да има ясна дефиниция, не, не следва да има възможности за различно тълкуване на понятието сигурност. Комисията твърди, че текста е ясен, но в Испания има много подобни случаи имаме така, събрани данни за ред подобни оплаквания. Авиокомпаниите си тълкуват регламента така, както им е удобно а, и по никой начин не се съобразяват с правата на пътниците. Бих искала да направя предложение, да видя вие какво мислите по тази въпрос. Ще дам думата и на вносителите отново, но искам тази петиция да се прехвърли към Комисията по транспорт, така че те да оценят възможността за внасене на промени в съответния регламент. Също така да я представим и пред Европейския форум на граждани с увреждания. всички подобни дебати и информация можем, можем да използвам аз и колежката ми Соледат, защото когато в работата ни по прилагане на конвенцията можем да дадем предложения за подобряване на текста. Ако нямате други изказвания, давам думата на вносителя. А, извинете, господин Питър Яр. Няма да повтарям това, което чухме като обобщение. Това бе добро, направено от председателя. Но все, пак... Но все пак виждам някои различия. От една страна комисията каза, да, имаме е, регламент, е, който регламентира нещата и все пак ми се струва, че в някои случаи може би ще трябва да е, актуализираме е, разпоредбите. Е, така че въпросът ми е, е, смя, смята ли комисията и смятат ли колегите, че всъщност регламентът е достатъчно точен и е, отговаря на е, потребностите или трябва да бъде променен в определени текстове. Така че секретариатът би трябвало, може би, да се обърне и към други е, комисии, които имат отношение към нещата, е, да кажем комисията по транспорта, ние получихме е, вече е, реакцията на Комисията по е, транспорта, но все пак е, важно е да имаме е, едно точно становище. Е, е, смята ли Комисията, че трябва да се промени нещо в регламента, за да отговаря на е, новите изисквания и на очакванията на категорията пътници? Така че е, не става дума единствено за уведомяване на е, компетентните комисии в е, Европейския парламент, а за истинско становище. Защото нашата констатация тук в Комисията по петициите е, че нещо при практическото приложение на регламента не е в ред. Тоест трябва ни ясно писмено становище на комисията. Благодаря, Петър. Сега даваме думата на вносителя на петицията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за изказването на комисията, а, също така и изказванията от политическите групи на социалистите и НП. Първо, мисля, че има два основни аспекта, които са от голямо значение. Първо, конвенцията на ООН е поставя нова парадигма, а именно е, тази за лицата с увреждания, социален модел и модел за човешките права. Сега действащият регламент следва една друга парадигма, а именно там основната идея е, че лицата трябва да се приспособяват към ситуацията, а не обратното. И този социален модел Европейския съюз, разбира се, е ратифицирал конвенцията на ООН този модел за правата на човека показва, че в момента има ясна дискриминираща ситуация и то поради тълкуването на този регламент от едни и същи лица в една и съща страна при различни авиокомпании. Наистина, в случая вносителката на петицията е преживяла това няколко пъти. Не може обаче някой да бъде принуден да има придружител или да не се допуска той на борда. Е, всъщност, е, е, по този начин лицата се само дискриминират. Те не могат да летят с една авиокомпания, трябва да избират при това положение друга авиокомпания. И точно тази ситуация трябва да бъде обект на мерки от наша страна. Хората с увреждания не са болни, е, уврежданията не са заболяване, те са по-скоро състояние, е, ситуация и е логично да се приеме, че хората с увреждания са първите, които знаят какво трябва да направят и е, къде трябва да отидат. Ако, да речем, става дума за малолетни лица или лица, които се нуждаят от закрила в определени ситуации и техните права не бива да бъдат ограничавани. И тази дискриминация в всички случаи обаче съществува и тя отива още по-далеч. Аз съм съгласен с последното изказване. Необходимо е да се направи решително изменение в регламента. Трябва да се намери нов модел, който трябва да се прилага ясно, за да знаем всички ние към какво следва да се придържаме и да не възникват ситуации, при които лицата са на мнение, е, така съвсем скромно, че могат да а, определят дали някой може да лети или не и то само възоснова на наличие на увреждане, без да има обективни причини за това. И точно това е израз на дискриминация. Благодаря. Председателката ще обобщя казаното до момента. Ние е, ще представим това на Комисията по транспорт с е, мотиви, разбира се, както направи това е, вносителят на петицията. Петър също посочи, че няма обективно тълкуване на регламента, поради което ни е необходимо решение от комисията. Или изменение на регламента или е, указания за тълкуване. На форума на лицата с увреждания ще изпратим е, този материал и ще държим петицията открита, докато получим отговор от Комисията по транспорт. Така че тогава ще видим как вече ще трябва да е, тълкуваме регламента. Благодаря на вносителя на петицията и на Серми. Сега преминаваме към точка 11 от дневния ред. Петиция 617, е, внесена от Ричард Бъкстън, е, британско гражданство, от името на граждани срещу Фоси Тран, относно вредното въздействие на откритата мина в Фоси Фран. Павло Стак, е, е тук също и неговия адвокат, така че веднага даваме думата на вносителя на петицията, за да може да я представи. Тя е, тече от 7 години. Um, um, Благодаря, господин председател. Очаквам да се появи презентацията на PowerPoint, но като че ли се забавяме малко повече, отколкото очаквам. Но е, да кажа. Става дума за вредите от откритата въглешна мина в Южен Уелс. Мината е, отстои на 36 метра от е, жилища на е, хората там. За да представя нещата в контекст, ще ви обясня набързо. Ето, вижте картата на Уелс и някъде така в средата на Англия. И е, ви показвам къде се намира съответното селище Титфил. То се намира съвсем е, наблизо до откритата мина. Ето виждате, колко огромно е обекта 400 хектара въглишна мина. Виждате сега една снимка е, на мината. Не става дума за дупка в е, полета, по-скоро е, едно възвишение – и всъщност снимката ви показва изгледа от мината към селището. Казах 400 хектара, 15 години вече се изнасят тонове въглища от там. Огромно количество шум, на 36 метра са най-близките къщи, отделят се и газове, мета. около 90% от въглищата се изгарят в близката централа, което допълнително увеличава замърсяването. Всъщност има твърде големи емисии на азот там, така че в момента се има процедура по нарушение. Повдигнати са ред съдебни процеси. От 2005 година жителите се възпротивиха на откриването на мината. 2008 бе приета петиция в Европейския парламент, 2010 500 жители започнаха колективен иск за спиране на замърсяването с нойс и прах но той беше отхвърлен, защото е, не, така, съображенията беше, че не са ясни оценките за разходите. След това е, една жителка отново е, излезе с съдебни действия и Върховния съд отхвърли нейната, нейния иск. Тоест на ниво нашата страна вече нямаме възможност да действаме ред е, директи... Е, е, законодателство е нарушено, няма достъп до справедлив процес, също така няма спазване на изискванията за опериране на обекта, също така и не се решава въпроса с емисиите на газове спрямо директива 85337, която има отношение към откритите мини. Там считаме, че има нарушаване на директивата за оценка на въздействието върху околната среда. Също се нарушават изискванията на Обединеното кралство защото всъщност не се изпълняват изискванията на съответната конвенция, както и се нарушава член 11 от съответното европейско законодателство. Също така се нарушава и договора за създаване на, за функциониране на Европейския съюз с това, че се, не се предприемат мерки за борба с климатичните промени и че се нарушава качеството на околната среда. Също така има значителни емисии на парникови газове. Ние искаме, е, ние обспорваме нарушенията на член 191.1 и 2. Защото в момента се предлага още един обект да се разработи от другата страна на, обе... на съществуващото находище. Благодаря. Сега давам думата на комисията. Thank you. Um, the commission has been investigating. Благодаря. Ние се занимаваме. Благодаря ви. Занимаваме се с, с тази петиция. От няколко години, през 2013 получихме допълнителна, поискахме допълнителна информация и я получихме вчера. Господин Стукс е, е, всъщност са представили част от тази допълнителна информация днес. Хубаво би било, естествено, да получаваме малко по-рано е, необходимата допълнителна информация. Как точно стоят нещата във връзка с оценката на екологичната обстановка? Вие чухте вече аргументите на господин Стукс в връзка с съдебните дела, които са водени в Обединеното кралство. Знаем, че съдът е, се е произнесъл в връзка с иска, много е отхвърлил поради неизяснените раз, разходи. Върховният съд продължава да мисли и да разглежда делото. След като ние получихме вчера допълнителна информация, разбираме, че в националните компетентни съдебни органи продължават съдебните е, дела и е, е, окончателно решение на случая все още няма на национално равнище. Трябва да се разгледа въпроса с централата. Комисията смята, че по отношение на емисиите комисията вече се е произнесла още миналата година. Заявила е, че действително трябва да се предприемат допълнителни мерки за ограничаване на емисиите, които биха могли да имат много вредно въздействие върху околната среда и здравето на хората. Продължаваме с проучването на основата на съобщението от 2013 година относно парниковите газове. Необходимо е да се направи оценка е, на въздействието на емисиите от парникови е, газове и е, изгарянето на въглишните отпадъци в електроцентралата и на въглищата трябва да се има предвид. То би могло да бъде един съществен елемент от оценката на въздействието. Имаме междувременно вече изменена директива относно измененията на климата и разпоредбите на тази директива би трябвало да се вземат предвид. Тя ще започне да действа от 2017 година, но тъй като е, има едни определени насоки, които са издадени още преди влизането в действие на директивата. Е, те могат да се имат предвид. Е, става дума най-вече за определени гранични стойности на парниковите газове и ограничаване на тези емисии. Благодаря. Има ли Желаещи да взема думата от депутатите? Ако не, давам думата отново на вносителя на петицията. Uh, um, По отношение на коментарите на Комисията за парниковите газове, те са част от извличането на въглищата и изгарянето на въглища също е директно последица от добива в е, открита мина, така че тук е, спадаме в обсега на действие на съответната директива. Комисията не отговори на първото твърдение, а именно, че се нарушава директивата по отношение на спазване на е, изискванията за опазване на околната среда и съответните оценка за въздействията. Е, компанията твърдеше в съответното изявление, че ще извърши ред мерки, така че откритата мина да не създава източници на шум и прах. По поради тези условия и беше дадено разрешение за използване на обекта. И е, тези условия в момента не се спазват. Затова ние считаме, че има нарушение на условията за разрешителното. В е, Обединеното кралство се е, разгледаха някои от исковете и претенциите на вносителите, но някои останаха неразрешени. А именно, че има високо ниво на шум и прахово замързяване. И второ, за не спазването на съответната директива, това не спазване продължава и независимо от това се дава разрешение от една страна се обещават мерки, след което те напълно биват е, забравени. После е, емисиите на парникови газове, това е едно по-широко съображение и тук не твърдим, че има нарушаване на директивата, но е, предвид на съответните проучвания от 2012 тук се създават сериозни последици е, за климатичните промени в Европа. Приемането на протокола в Париж е, в началото на този месец е, в подкрепа на действия за опазване, за борба с климатичните промени би следвало продължаващото експлуатиране на откритата мина – да се счита като сериозно нарушение на тези ангажименти, които и парламента, и комисията твърдят, че трябва спешно да бъдат поети и по които да се действа. Извличането на въглища и изгарянето им в непосредствена близост е, е идеалният пример за това как е, не следва да се работи, когато има нужда да се борим с климатичните промени. И това е, е ключов е, пример за необходимостта да бъдат взети определени мерки. Питер Яр. Ich verstanden habe, hat die Комисията сама посочи, че е необходима информация, за да може да се направи окончателна оценка на ситуацията. Аз приемам, че комисията знае какво още е необходимо, поради което ще трябва да оставим петицията отворена възможно най-дълго време. Въпросът ми към секретарията или към комисията е колко ще продължи това, защото тази петиция е внесена отдавна и ще трябва в даден момент ние да дадем окончателно становище по нея. Така че наивният ми въпрос, дали ще успеем да направим това за 3 месеца или ви се струва е амбициозен този срок, какво още липсва, за да може комисията да даде окончателна оценка? say we, we don't have uh, the information. В момента все още не разполагаме с необходимата е, информация. Както ви казах, е, вчера получихме всъщност съобщението, резюмето, но е, ще отговорим е, е, в момента, в който получим по-точна информация. Е, в крайна сметка от 2013 година насам всеки път е, съвсем стриктно отговаряме на е, е, всяка допълнителна информация, която получаваме. Е, става дума за е, два нови въпроса, които се добавят към първоначалните факти и данни. До голяма степен те зависят в крайна сметка и от бързината, с която ще се решават споровете в националните съдилища но при всички положения не става дума за а, процес, който може да бъде приключен толкова бързо. Ще има продължения. А, ще се постараем колкото е възможно по-бързо, след като имаме вече а, информация за това какво е решил Националния съд, а, да а, подготвим и нашето становище колкото е възможно по-бързо, както ви казах. Ако мога да дам, задам въпрос на вносителите. За периода преди изграждането на откритата мина, какви по... консултации с а, обществото са били проведени? Значи обектът е открит от 2008, преди 7 години, и процеса е започнал, протестите са започнали още през 2005, три е, години преди да се подаде петицията. В момента се получава информация за много подобни случаи навсякъде в Европа и съвсем скоро и ние ще се сблъскаме с поредния такъв случай. Та, въпросът ми е, имало ли е допитване? И било ли е извършено това допитване по съответния начин? Какви са били изводите от него? Моля, давам думата на вносителя. Имаше е, допитване и процеса на консултиране е, се предполага да отчете безпокойствата на местните жители, но е, реално именно притесненията, че ще има твърде много шум и прах – се твърдеше, че са взети мерки по този въпрос, излязоха с декларация за околната среда, но мерките просто не действат, не са ефективни. Именно по тази причина се връщаме отново към петицията, защото има проблем с декларацията за опазване на околната среда на фирмата. Комисията даде разрешение на базата на тази декларация. Но всички заявления в тази декларация всъщност не се изпълняват. А, имаше поети ангажименти, че ще се извърши съответната дейност за спазване на съответните условия, но това не се случи. Затова гражданите сега се опитват да направят нещо. От 2010 обаче те не успяват. Всъщност, ние реално гражданите искат да получат покриване на разходите по съдебните дела, защото подобни дела са изключително скъпи в Обединеното кралство. И тук отново опираме и до въпроси, които са много по-широки от конкретния казус. И не може да се каже, че всичко е в рамките на закона, само защото така се е произнесла английската инстанция обсъден бе случая и на други нива и бе установено, че има нарушения. Една, един от жителите е, е получил решение, че жителка, че всъщност обекта е в нарушение на международна конвенция, но нищо не се прави. Е, емисиите от прах и от шум си остават. Надявам се, че това отговорих на въпроса ви. Предлагаме да. Да, е, е, ще оставим е, тогава отворена петицията, докато комисията получи е, цялата информация, от която се нуждае и е, молбата ни е, колкото е възможно по-бързо, комисията да отговори. Е, и така, приключваме с тази петиция. Сега преминаваме към точка 20. 12 петиция 0509-2013 внесена е, от гражданка с полско е, гражданство от името на Сдружение на Штъм относно планове за изграждане на мина за гнитни въглища в района е, Порнец Кробия Очковица в Южна Польша. Но вносителят не присъства, но Яна Маковек, която представлява Сдружението на Штом, ще представи петицията. Добър ден. Казвам се Силвия Мачковяк. Представлявам Сдружението наш дом. Ние имаме много членове, които подкрепят тази петиция смятаме, че е, трябва да се защити е, областта, в която е, очевидно компетентните органи са решили да изглеждат мина за лигнитни въглища. Как точно ще се добиват лигнитните въглища е въпрос на технологично решение. Въпросът е, че още през май 2011 година министърът е издала едно такова разрешение, е, населението започна да протестира е, и то много масово и активно. Хората не са имали никаква възможност е, да възразят и до този момент няма отговор на Министерство на околната среда, което е издало разрешението за обекта Разрежението е издадено в рамките на една процедура, при която са допуснати сериозни нарушения и се установяват много несъответствия с законодателството, най-вече нарушения на правата на собствениците. Правата на собствениците в крайна сметка са гарантирани от Конституцията, но на практика те не са спазени. И така, независимо от протестите на гражданите и на собствениците, най-вече и на собственици не само на жилища, но и на земеделски земи, нарушенията продължават. Дори и съдът не призна правата на собствениците и на практика се нарушават основни конституционни права на гражданите. Разрешението, издадено от министра на околната среда, бе потвърдено от Върховния административен съд. И през 2014 година Министерство на околната среда реши, че трябва да се продължат проучвателните работи. Независимо от това, че има категорично несъответствие с действащото законодателство. Ние, е, освен това, посочваме, че в резултат на действията на инвеститора ще бъдат унищожени 22 села, много, много хектара обработваема площ ще изчезне, хората ще трябва да бъдат изселени, къщите, площите си и е, сърско-стопанското производство, което е, в момента е на лице в е, този район, ще изчезне. Земеделските стопанства бяха модернизирани, включително и с средства от Европейския съюз. И сега в този район възниква открит рудник, е, а това е, е район с е, традиции в селско-тварското производство, с плодородна земя, с достатъчно възможности за напояване. ще се влуши в резултат на изграждането на този обект и качеството на водата в района. То е в съвсем ясно противоречие с правилата по Натура 2000. И така, мините за открит е, добив на лигнитни е, въглища, в крайна сметка са един от най-големите замърсители на околната среда. Е, смятаме, че трябва да се предотврати тази катастрофа. Това е истинско природно бедствие. Тревожим се, че на национално равнище компетентните ресадните министри не реагират така както гражданите очакват. До този момент все още не сме получили категорично становище нито от министъра на селското стопанство, нито на околната среда. Смятаме, че разрешението за изграждането на открития родник е в пълно противоречие с правата на гражданите и с економическата логика. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря на вносителката на петицията. А сега давам думата на комисията. Ана Сайковска от името на комисията. Дори да от... Благодаря. Искам съвсем накратко да представя основните моменти от оценката на комисията. И като обща бележка, нека да кажа, че петицията по-скоро има отношение към въпроси на земеползването или пространственото планиране, които са правомощия на страните членки. А в рамката на европейското законодателство за околна среда, тук работим по силата на директивата за област. И е, винаги е, преди да започне експлоатация на определен обект, трябва да се извършва тази оценка за въздействие върху околната среда. Е, инвеститора трябва да изготви доклад за това въздействие и всички възможни въздействия върху околната среда следва да бъдат анализирани, включително въздействията върху подпочвените и повърхностните води и отношението на обекта към е, обекти на Натура 2000. Основен момент в е, тази процедура е и е, консултациите с общественото мнение. По време на тези допитвания заинтересуваните страни имат възможност да представят своите бележки по проекта след което се излиза с решение за условията за околната среда. Нека да кажем ясно, че процедурата всъщност още не е започнала. Инвеститора не е направил заявка за получаване на концесия за експлоатация на обекта. Така че нашата оценка е хипотетична. В момента има само няколко сондажи в е, района и е, ние реагираме само на теории. Процедурата по е, отпускане на концесия не е задвижена, така че за момента няма нарушение на европейското законодателство. Ако е, се даде е, разрешение за откритата мина, подпочваните води ще се намират по-низко и сигурно ще има отношение към тях, както и към е, зоните по Натура 2000. В Полша процедурата ще включи, защото е интегрирана, ще включи разпоредбите на директивата за местообитанията. Но тъй като все още тази процедура не е започнала, е много трудно да направим оценка и има ли на нарушение на европейското законодателство. За момента такова не може да бъде установено от страна на комисията, тъй като все още не са подадени съответните заявления. Ако е, по време на процедурата се открие нарушаване на европейското законодателство, съответните служби ще предприемат съответните мерки. Bien, gracias. Gracias a la Благодаря на комисията. Господин Уалис, давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Аз е, искам да благодаря за това, че вие представихте вашето становище, защото за мен е важно при такива инвестиции да бъдат взети всички аспекти, положителните и отрицателните. Под отрицателни аспекти разбирам последиците за околната среда. Ние изслушахме някои важни аргументи и ги взехме предвид, обаче от друга страна трябва да се знае, че тук става дума за един район, който е един от най-плодородните в Польша. И много значим по отношение на производството на храни. Освен това, ние чухме, че Министерството на околната среда всъщност е издало само разрешение за проучвателни работи във връзка с откриване на находище от кафяви въглища. Тук е, обаче трябва да се правят редица пробни пробиви е, и от това, което чухме от страна на вносителя на петицията, става ясно, че инвеститорът ще се опита да получи разрешение за проучвателни работи. И сега ще трябва да се концентрирам върху това какво ние трябва да направим. Това разрешение за проучвателни работи естествено предполага да бъдат издадени и съответни екологични разрешения. Ние, като Комисия по околна среда в Европейския парламент, се отнасяме сериозно към тази тема и трябва да се отнасяме, разбира се, и много сериозно към загрижеността за населението при увреждане на околната среда. Тази петиция трябва да остане отворена, като същевременно напишем писмо до правителството и компетентните органи в Полша, като в това писмо изразим редица съмнения по отношение на процедурата и въобще какво е отношението към целия този случай. След това можем в по-късен момент да решим какви да бъдат следващите стъпки. Във всички случаи трябва да получим повече информация предвид е, напредъка на работите, решенията за, във връзка с околната среда. Това е, което мога да кажа с във връзка с нашето предложение. Необходима ни е още информация, която да разсее нашите съмнения. Благодаря, господин Копник. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз говоря от името на господин Войчаховски и искам също да се застъпя за това петицията да остане отворена. Става дума за много важен случай. Не искам да повтарям отново какви бяха изложените аргументи на лицата, които подготвиха петицията. Уважаеми дами и господа, мисля, че трябва да ни е ясно, че инвеститорът, за който говорим, е започнал вече дейност по добив на въглища в този район и може да се приеме, че инвеститорът сега е до голяма степен решен да довърши до край тази инвестиция. Тук се посочва, че разрешението за пробивните работи, тези проучвателни работи, е, има клауза за е, незабавно изпълнение, така че гражданите тук не могат да възразят. И точно това трябва да се подчертае. Виждате с каква решимост действа инвеститора и това показва е, какво е, голямо влияние има той, изглежда върху местните власти, а вероятно и върху по-висшите нива на властта. Затова е, моята молба е тази петиция да остане отворена и, както господин Наса каза, да напишем писмо до правителството, в което да посочим, че тук е, има много широк протест от страна на населението и е, разбира се, трябва да се вземе и мнението на местните органи по случая. Госпожа Иринга има думата. То е добър момент, е, че мовиме... Да, благодаря ви. Това наистина е подходящият момент за разглеждане на тази петиция, именно преди още да е започнало развитието на този проект за огромен открит, открит рудник за лигнитни въглища, защото малко по-късно ще бъде вече наистина много късно. Най- Неприятното в този случай е, че е, хората, които са внесли петицията, се чувстват абсолютно безпомощни пред един е, силен инвеститор, който се подкрепя е, не само от своите юридически съветници, но и от, очевидно и от службите и който няма проблеми да се договаря по някакъв начин с компетентните органи. хората, които живеят там и обработват земята е, в продължение на години, поколения наред, е, очевидно не могат е, да се преборят за своите права. Чудесно е това, че Европейския парламент може да вземе отношение по въпроса. Струва ми се, че е крайно време да се произнесем съвсем категорично във връзка с подобни предварителни договорености, които може би се дължат на някаква е, е, слабост, на някаква празнота в е, е, полското законодателство, която очевидно ще трябва да бъде запълнена, но е, трябва да оставим отворена петицията, така че и полските компетентни органи да могат е, да се произнесат по случая. Ние е, не можем е, е да позволим да започне добивът на въглища в този огромен открит рудник, трябва да защитим хората. Не можем да си позволим да говорим за защита на правата на човека, за хартата на човешките права и също времено на практика да показваме на хората, че те не могат да се позовават на конституционно гарантираните си права. И така, има известни изключения по отношение на правата на човека за Польша и за Обединеното кралство, но те в никакъв случай не поставят под въпрос защитата на елементарни основни права на човека. Колкото е възможно по-бързо, трябва да получим отговор и от правителството, и от съответните регионални и местни власти като че ли става дума за един автоматичен процес. Намират се запасите от лигнитни въглища и е, хоп, започва се с открит родник. Ще кажа няколко думи. На два пъти вносителят посочва че е, земеделските стопани е, е, е, е трябвало да е, бъдат е, запитани, е, че не е трябвало да бъде взето тяхното мнение, как те са се сдружили, как те са се договорили, за да започнат действия. Това е интересно, естествено, да се разбере как точно се е стигнало и до иска пред Върховния съд. Поне в Франция има едни определени условия за подаване на колективен иск. Грация, сеньора президента. Андреас, имате думата. Благодаря. Всъщност, два въпроса искам да поставя. Първо, какво е отношението на местния компетентен орган във връзка с издаването на разрешение за проучвателни работи? И второ, разполагате ли с изследвания, научни изследвания, които показват какви са обществените и економическите последици от добива на кафяви въглища в този район? Благодаря. Сега ще дадем думата на вносителката на петицията. След това вие ще можете да вземете отношение показаното от госпожа Дали, а именно колко време ще продължи, докато съдът произнесе решение. Добър ден! Аз също съм а, част от а, асоциацията Сдружението Наш дом и е, всъщност е, искам да говоря по темата, която днес е част от дневния ред. Много съм доволен, че е, голяма част от депутатите се занимават с тази тема и то по начин превентивен, а не да се лекува заболяването след като е настъпило. Ние знаем, че тук бяха поставени много въпроси и нашето становище беше потвърдено от съда. Ние имаме това разрешение и в част от него е, е посочено, че то се издава на инвеститора за проучвателни работи във връзка с добив на кафяви въглища. За съжаление, повечето земеделски стопани не се съгласиха с такива проучвателни работи, поради което беше сезиран съда и под полицейска закрила бяха започнати тези проучвателни работи. Това всъщност е нарушение на свободите на гражданите. Сега по научните изследвания имаше една конференция в университета в Ползнат, университета Адам Мицкевич и професора Тайчак – професор Горски съвсем ясно показаха колко големи са екологичните щети в този район, които биха могли да настъпят. В съответствие с регламента и директивите на Европейския съюз и ние в Полша трябва да се погрижим да има по-малко замърсяване на въздуха от кафяви въглища и е, за това си задаваме въпроса защо трябва да се извършват проучвателни работи за находища на кафяви въглища. Ние започнахме в нашата страна да развиваме земеделските стопанства. Беше казано, че една трета от хранителните продукти там са добити с помощта на помощи от, с помощи от Европейския съюз, поради което е, не можем да разберем защо се унищожава всичко, което сме постигнали. Освен това, искам да посоча, че сега, разбира се, става дума за проучвателни работи, но от друга страна, инвеститорът е решен на всичко. Той все още не е провел дори 30% от проучвателните работи, но се обърна към екологичния министр с разрешение за открит добив на въглища и се страхуваме, че сме закъснели. Знаем, че е, този район е много важен за земеделските стопани, поради което би било е, добре, така както господин Маленса предложи, да бъде изпратено писмо до правителството, до министра на околната среда, в което да се посочи, че е, възоснова на внесено искане от е, инвеститора се извършват тук проучвателни дейности. Той вече е извършил една трета от тях и е, още към този момент твърди, че добивът ще бъде в отпорядъка на 1 милиард е, тона. Преди това се смяташе, че добивът ще бъде по-малък и за нас това е твърде странно. Имаме чувството, че той умишлено посочва такива данни и се обръща към полския министр на околната среда, за да придаде тежест на а, този случай. Затова се обръщам към вашата комисия и искам да посоча, че става дума за малки села тук. Имаме около 3000 души, които протестират там от две населени места. Протестите се провеждат на улицата. Много от протестиращите са блокирали пътищата, просто за да покажат, че тези проучвателни работи се извършват тук и че те не желаят това. От е, три години се твърди, че става дума само за проучвателни работи и няма повод за тревога. Обаче ние знаем как ще продължи всичко това по-нататък и знаем също, че в Полша този, който е открил някакво наховище, е, има и приоритетното право да го ползва. Знаем, че парламентът и Сената са приели закон за енергийните носители – знаем, че е, не ни заплашва енергиен недостиг, знаем, че има достатъчно енергия и сме убедени, че е в Польша, а и в цяла Европа, трябва да преследваме други приоритети – хранителни продукти, вода и енергия. Разбира се, енергията е важна, но аз мисля, че тя не трябва да бъде поставена на всичко. Трябва да произвеждаме и храни. В този регион ние произвеждаме храни и това трябва да продължи да бъде така. Благодаря. Благодаря. Искам да добавя още нещо, казва вносителката на петицията. Искам да отговоря на зададения тук въпрос от кога Върховният административен съд гледа това дело. Повече от една година Върховният административен съд е, гледа това дело. Нашият протест имахме около 140 хиляди протестиращи, е, е отправени към Министерство на околната среда. Полският министр на околната среда, е, всъщност от него не сме чували нищо от 2011 година, въпреки нашите протести, така че виждате преди повече от 4 години. Аз е, мисля, че на това място трябва да благодаря на всички депутати, които се заинтересуваха от нашата кауза, защото разбира се, че има вратички в... има неуредени моменти в правото и е добре да се направи нещо в съответствие с полското право, поради което трябва да се застъпим за нашата кауза преди да е станало късно. Трябва да се опитаме да въздействаме върху полското правителство, така че да не бъде издадено това разрешение и знаем, че тук е, принципът за устойчиво развитие е много силно нарушен, също така и рамковата директива за водите, а и други правни актове с екологичен характер. Още веднъж ви благодаря, че обърнахте внимание на нашето искане и се надявам, че ще бъдат предприяти конкретни стъпки, за да няма само размяна на думи, а да се направи наистина нещо за тези жители на този район, които очакват вашата подкрепа. Благодаря. Благодаря. Благодаря на вносителите. Нашето предложение ще е следното. Петицията ще остане отворена. Ще изпратим писмо към полското правителство с искане за информация за проекта. А също и ще изразим възраженията и притесненията на е, вносителите на петицията и ще е, ви държим е, в течение на е, случващото се. Следващата точка е точка 13, петиция 0195 от 2011, внесена от Бадилио Роспрат с испанско гражданство от името на института Сан Изидро Каталан. Селскостопански институт относно проекта Сегара Кариагес за изграждане на напоителни канали. Носителят е тук, заповядайте да изложите вашето искане. Селско-стопанския институт Каталания е, представлява е, собственици на земя в Испания, създадена преди 160 години и една от основните му цели е да защитава е, свободата на предприемачеството в земеделието. И когато научихме, че има одобрение за изграждане на напоителни канали сега Гаригас от, през 1994 година, бяхме много удовлетворени. Целта е да се напояват 70 000 хектара земя, които до момента разчитат само на валежи за отглеждане на земеделски култури. По силата на Натура 2000 обаче, първоначалната земя, първоначалната площ бе намалена с почти 40%, защото там се създават специални зони за защита на птиците. Земеделските стопани бяха много изненадани, защото те очакваха по-големи възможности за напояване. Поротиха се много противоречия и е, Земеделския институт е, подаде настоящата петиция. Е, ние нямаме за цел да намаляваме зоните защитени по Натура 2000, но искаме да се спазват решенията за управление на съответните зони от каталанското правителство. Те бяха взети преди изпращането на настоящата петиция, ние ви даваме оценка на съответните текстове. Два момента искам да очертая. Първо, специалните зони за защита на птици. Там трябва да се извършат проучвания, които да кажат дали напояването вреди на присъствието на птиците. Е, и може да се иска от европейски политическото ниво правителството да е, свърши съответните проучвания. По директивата за птиците и место обитанията не се забранява земеделска дейност, било то свързана с напояване, ако тя не е, нарушава местата за обитаване на съответните птици. Канала Сегара Каригас е, е обект на проучване, което показва, че напълно съвместим този канал с местообитанията на птиците. През 2013 година това проучване е публикувано и в един голям вестник. Подобно проучване следва да бъде направено и за други области защото ако е възможно да се осъществи напояване в тях, това трябва да се осъществи незабавно. Е, инвестициите са много големи е, за напояване и ако замедалските стопани няма да имат напояването, на което се надяваха, те ще се изместят от е, този район. А ако, няма да, ако се реши да няма напояване, съответните е, стопанства ще трябва да бъдат обезвъзмездени заради невъзможността да разширяват дейността си. Също имаше втори проект представен за финансиране от Европейския съюз, а именно да се направи една отбивка от канала за доставка на питейна вода не сме против това, но не смятаме, че трябва да се отпускат европейски средства преди да се изпълнят всички предходни задължения, свързани с мерките за напояване в областта, които задължения бяха поети от, от съответните власти с оценката за въздействие върху околната среда. Напомняме, че първоначалният проект беше за изграждане на напоителни канали, а не за доставка на питейна вода. Да, благодаря ви. Е, дали някой друг от е, вносителите е, желая също да вземе думата или това бе изложение от името на всички? Чудесно обобщение. И така, сега ще дам думата на представителя на комисията Савот Матин, ако правилно произнасям името. Да, тук сте, заповядайте. Чакай. Благодаря, господин председател. Тази петиция трябва да се разгледа в контекста на правните актове на Европейския съюз, най-вече от гледна точка на компетенциите, на правомощията и от гледна точка на а, начина по който ще бъдат категоризирани специалните защитени зони. Това, което действително е много специфично и типично в този конкретен случай, е, че както по отношение на администрацията, така и по отношение на категоризирането на зоните, Европейският съд много бързичко осъди Испания, тъй като Испания всъщност не е категоризирала съответните зони, а там всъщност се оказва, че е, е местообитанието на щъркелите. И освен това е одобрен проекта за напоителните канали в Сегера Каригес, а цялата тази зона е трябвало да бъде категоризирана като специална защитена зона. И на практика става дума за две дела и за две решения на Съда на Европейския съюз. Така че тази квалификация или категоризацията е в крайна сметка нещо, което задължително действа и трябва да се е, прилага на национално равнище. Държавите членки е, трябва, са задължени да категоризират съответните е, специални защитени зони. Е, това е записано и е, съответните критерии са определени в приложение номер едно на е, директивата за птиците. Испания очевидно не е направила това и по съответния член на директивата за птиците съдът е осъдил. Произнесъл се със съответното съдебно решение. Същото се отнася и за разширяването на е, обекта, който е, е свързан с изграждането на напоителни канали и е, обхваща местообитанията на определени категории птици, които са защитени. Така че не става дума за комисията или за съда, а държавите членки, които по съвсем конкретно определени орнитологични критерии трябва да определят и съответно да квалифицират специално защитените зони за птици. И единствените критерии, които въжат в този случай, не, е, са орнитологичните, не економически, не социални, не екологични изобщо, а орнитологични. Да, е, както и да е, е това определяне на специалните защитени зони става с съответния правен акт и ако е, има някакви възражения е, срещу определенето на е, зоната и категоризацията и тогава би трябвало по съдебен ред да се оспорва нейните размери, да кажем и граници. А, Както ви казах, в конкретния случай ние имаме вече решение на съда на Европейския съюз. Кои са видовете птици, които се нуждаят от специална защита? Това също се определя в съответната е, директива за птиците. Но не бива да смесваме нещата. Е, от една страна е администрацията и управлението, от друга страна е прилагането на е, съответните разпоредби от е, европейските директиви и регламенти. Директивата за птиците, директивата за местообитанията предвиждат е, в крайна сметка определени е, механизми за защита така че администрацията да не може да използва тези е, вече категоризирани защитени зони за други цели. И ако не са поступили възражения, жалби, ако няма някакво сдружение, което да е, е успяло, е, включително и пред съда да изложи своите контрааргументи и те да бъдат признати, е, тогава въжат именно е, разпоредбите на съответните директиви. Е, и така, защитената зона в Каталуния, която е определена като специална защитена зона за съответните птици, според критериите в директивата за птиците и местообитанията, не може да бъде използвана за други цели. Сега, е, Испания не е предприела съответните защитни мерки и не е направила необходимата категоризация на зоната с определени граници за защита на птиците съгласно разпоредбите на директивата за птиците. Това е записано в решението на съда. Следователно, е, след е, произнасянето на съда има вече е, една декларация за това как точно ще се използват някои от парцелите и за намаляване на защитената зона, която е местообитанието на щъркелите но последствията от това намаляване на зоната се смята, че е в противоречие с правилата съгласно Натура 2000 и че последствията, негативното въздействие върху околната среда ще бъде много голямо. Независимо от всичко, се констатира, че проектът е от обществен интерес и са предвидени обещетения за непредотвратимите щети а тези щети са свързани най-вече с превръщането на едно местообитание на защитен вид птици в зона за напояване. канали и така нататък. Щетите най-вече са свързани с строителните работи, които са извършени във връзка с изграждането на напоителния обект и е, в съответните специални защитени зони е, не бива в крайна сметка да се е, отглеждат и определени култури, които не са свързани с природните, естествените характеристики на защитената зона. В случая не става дума точно за някакви култури, а за напоителни канали, които също се отразяват негативно на равновесието в местообитанието. Както при категоризирането на зоната и определянето на нейните размери и граници, нещата са били уредени с някакъв административен правен акт и в такъв случай компетентни са именно административните съдебни е, органи на националната държава. Но как точно ще протекат нещата във връзка с коригиращите мерки, с обещетенията, е, това вече са въпроси, които опират до общностното право. Благодаря на комисията и така, нека да чуем сега колегите да. Е. Благодаря, господин председател. Благодаря на Ради Вадарс, Балдилио Рос, е, който представи петицията. Каналът Сегар Гаригас беше създаден за да бъде направена земеделската земя там по-плодородна и всъщност това беше единствената причина да бъде изграден този канал. Половината от е, района, който се напоява от този канал, попада в границата на Натура 2000 и това води до ощетяване на земеделските стопани там. Те всъщност трябва да бъдат обещетени за нанесените им вреди. Още веднъж искам да припомня, че оценката на въздействието върху околната среда при канала Сегара Гаригес посочва, че зоната, в която вече не могат да се извършват напоителни работи, за нея изобщо не се твърди дали има несъвместимост с защита на степните птичи видове. Знаем, че този канал вече не може да се използва пълноценно за напояване. И искаме още да посочим в тази връзка, че е, защитените райони за птиците са наистина особени райони. Имаме тясна връзка с канала Сегера Гаригас, поради което искаме тази петиция да остане открита, за да може да се провери каква част от водата може да се използва за напояване, защото всъщност това е причината за изграждане на канала и от друга страна какво количество вода може да се използва за други цели. Би било добре също да се направи оценка какво количество вода може да се използва като питейна вода. Каналът сега Рагаригас, който беше изграден за напояване на един доста сух район, поради използването на водата от него за добив на питейна вода се нанася вреда на земеделските стопани. Благодаря. Благодаря. Не виждам други желащи да вземат думата от комисията. Добре, тогава още веднъж давам думата на вносителя на петицията, преди да направя окончателното предложение. Благодаря, господин председател. Ние не говорим изобщо за Натура 2000 и за районите включени там. Бихме могли да говорим за това, обаче. Всъщност става дума, че трябва да се установи дали земеделските стопани могат да извършват напоителни работи или не. Някои от земеделските стопани са засегнати от е, разширяването на канала. Те не знаят дали могат да извършват напоителни работи. Ние не оспорваме натура 2000 или защитата на птиците. Искаме обаче да знаем дали има съвместимост между напояване и е, защитата на степните птичи видове. Това е всъщност е, основното. И Искаме да се стигне до резултат. Естествено, искаме да се избегне нашият е, район да изпадне в бедност, защото земеделските стопани не могат да е, отглеждат своята продукция. Благодаря за вниманието. Не искам да поставям под въпрос, че определени зони са определени за защитени райони за птиците има една оценка ОВАС, която показва е, дали в определени райони може да се извършва напояване и дали това се е, свързва с Натура 2000. Благодаря на е, вносителя на петицията и благодаря за това, че те изнесоха проблема по същество. Може би е, трябва да е, се каже, че липсва диалог между комисията и представителя на региона, защото наистина не е добре да се стига до ситуацията, каквато наблюдаваме сега. Е, така, тази петиция се оставя открита, не можем да я приключим. И второ, по принцип, това много добре беше обобщено от носителя, Става дума за а, съвместимостта между водоползването и защитения район, дали изобщо тези неща са съвместими. Е, ще напишем писмо до компетентните органи, в което ще попитаме първо, има ли от гледна точка на тях такава съвместимост и второ, както каза колегата, колко вода може да се използва за селскостопански нужди и е, третия въпрос, който също е толкова важен, е въпросът свързан с обещетенията. Това е всъщност нещо, което трябва да бъде обект на компромис. От една страна се казва да, имаме намеса, от друга страна пък се опитваме да ги балансираме, така че просто ще трябва да се очертае много ясно предмета на, тази, на този компромис. Аз мисля, че трябва да се реализират и двете неща. Не трябва да се разрушава защитения район, трябва да защитаваме флората и фауната, но не искаме да съсипваме економиката в един район. Това са двете нещата, които трябва да съчетаем, поради което петицията остава открита и ще напишем писмото до компетентните органи. След това ще разглеждаме още веднъж тази петиция в комисията. Благодаря на вносителите на петицията. Приключвам обсъждането по тази точка. Благодаря ви още веднъж, че дойдохте при нас. Преминаваме сега към следващата петиция. Това също е петиция, която идва от Испания, внесена от Кристобал Агуадо Ласа, испански гражданин, от името на Сдружението на земеделските стопани в Валенция Асая относно фитосанитарните продукти, вредителите и болестите по растенията. Тук присъстват ли тук вносителите? Да. Първо давам думата за представяне на петицията на господин Кристобал Агуалдо Ласа за 5 минути. Моля. Buenas tardes. Eh, muchas gracias, señor presidente. Добър ден на всички. Благодаря, господин председател, за това, че ми давате думата, за да представя петиция 1268 от името на Сдружението на земеделските стопани в е, Валенция. В момента сектора на зеленчуко и плодопроизводството има сериозни проблеми, тъй като няма достатъчно санитарни продукти в Европа. Засегнати сме от сериозни економически проблеми, свързани с решение на Европейската комисия относно внос на продукти от трети страни. Това създава едно много трудно положение и според нас е необходимо да поставим темата за нашите продукти и вноса на съответни такива продукти от трети страни. Също така тук се поставя на карта и ефективността на настоящия режим за проверки на състоянието на насъжденията. Има доста много поводи за безпокойства. Има вредител Монтанегра, който се появява напоследък и между 2010 и 2014 година е много засилен, т.е. недостатъчно е степента на откриване на наличието на този вредител, около 35 случая само са демонстрирани. И Европейската комисия всъщност пренебрегва проблема, който съвсем не е маловажен. От 2013 се говори, че ще се вземат мерки срещу внасянето на този вредител от Южна Африка. През октомври вече имаше 28 такива регистрирани случая срещу 5 няколко месеца преди това. и съответните власти не си изпълняват задълженията и ангажиментите, които а, са поели. А, съответният вредител влиза чрез вноса на цитрусови продукти от а, ЮАР и причинява много опасна болест по растенията. което бе отчетено и от Европейския орган за безопасност на храните. Подобно положение просто не може да бъде прието. Ние говорим по този проблем от доста време. Испания, Италия, Гърция, всички страни производителки на цитруси са засегнати. Не говорим за търговски пречки, но нека да бъдем ясни. Не искаме да създаваме пречки, затруднения за търговията, но не искаме и да противопоставяме юга на севера, но е, в официален вестник на ЕСА между 2019 и 2013 година е, се е отбелязано наличието на поне 8 нови вида вредители в Европейския съюз, което е твърде обезпокоително. И проблем е, че ние не можем да използваме продукти за растителна защита, внесени от трети страни. В е, официалния вестник на ЕСА се упоменават съответните вредители – но никъде не се е, споменава е, за това, че в Европа се появяват и е, други вредители по земеделските култури, с които ние трябва да се справяме сами. Та за нас положението просто не е приемливо, защото тук се засяга економическата възможност за съществуване на нашия отрасъл. Проблема е много сериозен. През август в Галиция бе открит новият вредител, в Португалия също той се появява за пръв път на европейския континент. И преди година и половина ние влязохме в връзка с националните европейски власти. Коментирахме колко е важно да бъдем бдителни, да има мерки за превенция, но година и половина по-късно вече съответният вредител е в Европа. Той пренася много сериозни е, болести по растенията. Е, съответните бактерии е, се откриват поне в 50 е, страни в Африка, Азия, Океания и в Штатите също така, като нанасят сериозни щати на производството на цитрусови плодове. В Бразилия са били унищожени 24 милиона цитрусови дръвчета и Асоциацията за защита на растения каза, че е, заболяването може много бързо да се разпространи през южните е, страни в Европа, с което може да сложи край на производството на цитрусови култури в Европа. Определено мерките нищо не допринесоха. Ако имаше европейска директива, можехме да избегнем това положение и считам, че трябва да призовете съответните власти да потърсят решение на този толкова сериозен проблем. Като също така се отделят и достатъчно средства за извършване на превентивни мерки, за да се прекрати е, преноса на това заболяване в Испания и Португалия. А що се отнася до новата директива, за мен е изключително важно да има съответните стандарти и възможности за контрол на пристанищата. В Штатите, Япония са предприяти мерки, включително за инспекция в страните по происход – където да могат да се преглеждат на място качеството на стоката преди тя да бъде внесена. Ние също настояваме да имаме възможност за подобни мерки, поне с е, ЮАР. В новата директива искам и един нов положителен списък, свързан с определени земеделски продукти. Така че продуктите, предназначени за европейския пазар, да могат да подлежат на проверка и да могат да се извършват и допълнителни проверки. ние се принудихме да прибегнем към правни е, стъпки. Време е и парламента да се ангажира, за да се е, вземат съответните ефективни мерки. Да, е, тъй като във вашата петиция са включени няколко въпроса, ако дори човек е, желая, може да раздели петицията на три, да се получат три петиции. За това ви дадох малко повече време. Е, нека да чуем сега Валфганг Райнерт, който е представител на комисията. Имате думата. Благодаря, господин председател. Аз ще се огранича до аспекта, който бе споменат в началото на а, изложението на вносителя, а именно до допустимостта на а, вноса. Едно изречение а, във връзка с допустимостта на вноса. А, ако ние тръгнем по пътя, който е, е изложен тук е, в е, петицията, ние ще нарушим някои международни правни правила и фитосанитарния режим от мерки на СТО. А, всъщност сме задължени да спазваме съответния толеранс, който се предвижда по отношение на допустимостта на вноса. Така че в случаите, в които се установява, че не става дума за количества, които представляват опасност за потребителите в Европейския съюз, вносът е допустим. И сега е, ще е, дам думата и на е, други колеги, тъй като става дума за един по-широк спектър от въпроси, свързани с фитосанитарния режим. Господин Карамитисиус, не знае дали правилно произнасям името ви, но вие имате думата сега. Благодаря, господин председател. Комисията би желала да посочи, че по принцип ние сме съгласни с вносителя, че мерките и контролът е, трябва да бъдат засилени е, в е, рамките на цялата система. Така че мерките по отношение на вноса да, и контролът на вноса да бъде по-ефективен. Този принцип е, трябва да се разглежда на две равнища. От една страна, е, от гледна точка на отделните решения във връзка с е, конкретни стоки, конкретни вредители. В този конкретен случай с петицията става дума за цитрусови плодове. От друга страна става дума за общи правила в е, основния е, правен акт е, за средства за растителна защита. И за условията, при които се допуска внос на определени продукти от трети страни. Ние имаме е, решение е, от 2014, е, е, което черта 45. Е, е, решението се отнася до внос на продукти от е, Африка. Става дума за определени мерки във връзка с вноса на стоки от Южна Африка широк спектър от мерки е, е, във връзка с изискванията е, за наличието на вредители, използването на средства за растителна защита, регистри... регистрация на производителя, както и е, интензив, по-интензивен контрол е, на границата е, на Европейския съюз и в вътрешността на Европейския съюз. Резултатът от това решение е, че южноафриканските власти реализираха, е, осъзнаха, че е, а все още е, не са постигнали съответното ниво на съответствие е, Имаше и допълнителни разговори във връзка с решението през август миналата година и те спряха, южноафриканските власти спряха вноса на цитрусовите плодове за Европейския съюз. През тази година за първи път виждаме как това ново решение всъщност отразява на целия производствен цикъл в Южна Африка. Както по отношение на вредителите, ние решихме, че контролът трябва да бъде много по- стриктен, по-строг. А също като по този начин всъщност поставяме и изискването за съответната оценка на въздействието, съответно на нашите задължения в СТО. Имаме и нов регулаторен план, който въвежда по-строг режим относно потенциалния риск. На 15 феврари миналата година в пленарна зала на Европейския парламент бяха одобрени тези допълнителни правила и мерки. Съветът ще определи мандат за преговори с комисията и парламента, като ще се определи в рамките на тези преговори и степента на строгост на мерките. В заключение ще кажа, че се нуждаем от преглед на всички е, мерки във връзка с вноса не само от Южна Африка, но и от всички трети страни Бразилия, Аржентина и така нататък. Техническите разговори ще започнат скоро, е, най-вече на равнище е, комитет по стандартите относно е, плодовете е, и е, зеленчуците като там ще се определят и съответните изисквания и мерки по отношение на плодовете и зеленчуците. Благодаря ви. В хода на тази разговор може е, би ще взема отново думата, за да ви дам допълнителни, допълнителна информация. И така, сега да чуем отново колегите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз изисквам от комисията да работи по-ефективно по отношение на контрола върху вноса от трети страни. Тук е необходим по-строг контрол и наистина трябва да се прилагат ефективни мерки за защита на европейското селско стопанство. Аз знам добре как функционира СТО и знам, че там се прилагат подобни мерки и не е толкова лесно те да се прилагат понякога. Всичко е много сложно за европейските земеделски стопани, когато става дума за разбиране на тази ситуация. Много от земеделските стопани твърдят, че е добре да има свободна конкуренция, обаче навсякъде да има еднакви условия, а не различни. И точно това трябва да имаме предвид. Сега действащата директива урежда вноса на вредни организми и поради глобализацията и е, сега действащите търговски договори се е, извършва проучване на един нов регламент е, във връзка с е, вредителите в съвета и в парламента. Също така се уреждат и условията при внос на продукти. Те трябва да отговарят на стандартите на Европейския съюз. На комисията се предоставя да вземе мерки за да не попадат на територията на ЕСА такива продукти. Искаме комисията да действа бързо. Ако трябва да се отправи здравно предупреждение, възнаграждение, наистина трябва да се вземат необходимите мерки за това, а не, както посочи вносителят на петицията, да се установяват много предупреждения, а комисията да не предприема нищо. Например, при е, някои заболявания комисията там направи нещо, обаче. Е, първоначално настъпиха много големи вреди за селските стопани след този клининг, който спомена вносителят. И освен това, ние като парламент трябва да приканим комисията да ни отговори кои мерки са необходими за борба с заболявания. Да. Благ... Председателят благодаря, а, като член на Комисията по селско стопанство естествено може да се каже, че проблемът е много Винаги е проблем за европейското селско стопанство, когато внесени хранителни продукти, плодове или други продукти е, съответстват на други стандарти, а не на тези на Европейския съюз. Това е изкривяване на конкуренцията от една страна, а второ и е, опасно, защото се внасят болестотворни организми и ние трябва да разполагаме с необходимите механизми за противодействие, без, разбира се, да убиваме търговията, бих казал. Необходими са ни обаче ефективни средства. Освен това, е, са необходими такива средства и поради факта, че е, е, средствата за растителна защита в Европа към тях отношението е много рестриктивно. Имаме вредители, които са нови за нашата територия и второ, които не могат да бъдат изтребени, защото не е прието съответното ефективно вещество. Необходим ни е механизъм за регистрация за приемане на средства за растителна защита. необходима е обаче и оценка на въздействието. В текста с дребни букви, разбира се, е отбелязано, че трябва да има оценка на въздействието. Така че, ако има резервно активно вещество, тогава при настъпване на щета в селското стопанство това ще трябва да се обсъди. Това не е проблем само във вашия регион, но и в Средна и Северна Европа. Там също има залечени активни вещества и предоставена възможност за избор на други. Комисията посочи, че парламентът е много регистриран. Ние казваме, че трябва да внимаваме много по отношение на храните, да се спазват необходимите стандарти за производство. А, също така контрола трябва да функционира добре. Аз а, отбелязах и това, което каза комисията, че на първо място е необходим повече контрол, за да могат да бъдат взети и необходимите мерки. Така, сега още веднъж давам думата на вносителя на петицията, след което ще се опитам да направя обобщение от името на Комисията по петициите. Както казах, вашата а, петиция а, обединява проблемите, свързани с средствата за растителна защита. Тук имаме изкривяване на конкуренцията, защита на флора и пауна на, на защитените, на местообитанията. Наистина това са теми за целоседмичен семитар. Благодаря, че не подадохте петицията в Комисията по селско стопанство при нас. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за представенето на проблема. Той засяга цялата европейска територия. И ако търс... виждаме, че се нарушава баланса на екосистемите, когато се търсят продукти за защита, на европейските фермери им е много трудно да се конкурират с останалите. Всеки е, има специфични вредители, с които трябва да се бори председателят. Благодаря ви. Ще направя следното предложение. Е, да оставим отворена е, петицията, да, естествено, и ще изпратим петицията на Комисията по селско стопанство. Обръщам се с молба към секретарията да посочи, че ние настояваме е, Комисията по селско стопанство да излезе със становище по тази петиция, тъй като проблематиката е свързана най-вече с ресора на Комисията по селско стопанство. А връзката с международната търговия налага да помолим и комисията по международна търговия също да изготви едно становище във връзка с търговската стратегия. Така че и тук би било много добре да се допитаме до Комисията по международна търговия. Още веднъж благодаря на вносителите. Вие е, разбрахте е, най-вероятно от всичко, което се каза, че сме много склонни да ви подкрепим. И така, преминаваме към следващата петиция. А това е една петиция, е, внесена от Ане Мари Гросханс, германско гражданство, от името на професори е, по биохимия, е, сред които и Нобелови лауреати, подкрепено от 140 подписа относно освобождаването на плодовите мушици. Дрософила Меланогастер от ветеринарни проверки от външната граница на Европейския съюз съгласно директива 91496 и решение 2007-275 на комисията. Да, аз съм всъщност следвал агрономство и биохимията бе един от много-много сложните изпити. Изобщо една много сложна дисциплина. Всички студенти трепереха, така че е, в момента наистина сме изпълнени с е, страхопричитание към е, професорите по биохимия и към вносителката. Да. Както винаги, вносителят първо получава думата. Можете да представите петицията. Имате думата. Благодаря ви за това, че ми предоставите възможността да представя петицията. Благодаря, господин председател, за това, че днес имаме възможност да бъдем изслушани отново по темата на петицията. Е, става дума за ветеринарните медицински проверки на външните граници на Европейския съюз. Е, ние молим е, за прекратяване на този контрол. Всъщност става дума за мушиците, плодовите мушици, дрософила меланогастър, а не за други видове плодови мушици специалната категория плодови мушици е, не е, е преносител на е, заболявания, на болести. Биомедицината в Европа всъщност търпи много щети в резултат на този контрол на външните граници доктор Окейн от университета в е, Кеймбридж, е, от отдела по генетика, е, сам ще вземе думата и ще ви обясни как точно се отразяват тези проверки на външната граница и колко неблагоприятно е това за нашите изследвания и за развитието на биомедицината. Трябва да констатираме, че Практиката на различните е, летища е, и проверките на тези летища в Европейския съюз са твърде различни. Е, в някои случаи пратките пристигат с DHL или просто като почтенска практика. В САЩ тези пратки не се контролират установява се само по документи, че става дума за е, въпросната група мушици. Е, по същия начин, както и в Обединеното кралство, и в е, Индиана, САЩ, откъдето всъщност ние получаваме повечето пратки, ние получаваме чрез сет пратките. Те могат да бъдат изпратени е, е, в съответните стъклени е, контейнери или като почтенска пратка опаковани, не се отварят тези пратки в САЩ и в Обединеното кралство, в Польша се извършват е, проверки, е, но е, от ветеринарни лекари или ветеринарни специалисти на границата, които не се занимават толкова много с биохимия и биомедицина, така че разбират повече от коне и други видове животни, а не толкова от тази специална категория плодови мушици, която интересува пък нас в различните университети в Федералната република, които обикновено са получатели на пратките през 2013 е, е, е, година 14 пратки е, е, е трябвало да бъдат изпратени обратно неотворени е, получените пратки от САЩ, тъй като не са отговаряли на изискванията на европейското законодателство. Други подробности ще намерите в изложението по петицията. Изслушахме междувременно вносителите на предишната петиция Интересуваме се от работата на вашата комисия. В тази връзка ще кажа, че при е, проверките е, на е, Дрософила Меланогастър е, е, очевидно се обръща много повече внимание и за тези мушици, които действително не представляват никаква опасност, защото не пренасят никакви заболявания, се извършват лабораторни изследвания, докато други вредители се пускат без надежден контрол. Thank you. I, I want to get... Благодаря. Аз искам да представя погледа на учените. Първо, меланогастър се намира в диво състояние от известно доста време се използва за лабораторни изследвания без никаква заплаха за здравето на хората, животните или растенията. Поне две Нобелови награди са спечелени от изследователи, които са работили с тези организми. И всяки, всеки момент се правят нови открития, свързани с механизма на работа на човешките гени и тези мушици са изключително важни за тези изследвания. И те са така били основен елемент от е, възможността да се постигнат е, успехи в е, тези изследвания. Те, освен това, не представляват никаква заплаха. Проблемът е, проблем съществува. Комисията твърди, че няма, но не е така. Когато се опитахме да получим пратка, изпратена от FedEx, Стет не позволи тя да влезе в Европа. Настоящия режим, поне от наша гледна точка, на хартия изглежда логичен, но на практика не работи. Той не е ориентиран към улесняване на получаването на малки неопасни пратки. Ние подобни пратки се получават с хиляди в Япония и Штатите и нямат никакъв проблем да бъдат допуснати. Представи съм и е, писмо от е, директора на лабораторията в Штатите, което предоставя основните пратки. И много, примерно, начини за предоставяне на подобни култури по различни е, начини през почта или куриер не подлежат на проверка, е, няма пунктове за гранични проверки, с което се налага тези пратки да бъдат върнати. После разходите е, на проверките, на проверките не са пропорционални на е, на а, стоеността на практиката. Те са съизмерими с а, проверките, които се използват за много по-големи е, животни. 10 долара може да струва изпращането на една такава пратка по почтата, а, ако трябва да се извърши проверка, това може да струва над 100 долара, което за малки е, лаборатории е непосилно. Също е, страните прилагат разпоредбите по различен начин. А пък дори вътре в страната на граничните пунктове има разлики. В някои страни правилата са много халтави, в други много строги и е, за научно-изследователската общност проблема е сериозен. Основните източници на тези култури е, са в Япония и понякога малки лаборатории е, ни предоставят тези култури практически безплатно, за да можем да извършваме изследвания и е, няма никаква съизмеримост между задълженията за е, проверки и стоеността и степента на опасност на практиките. Така че дори да има строга регулаторна рамка, така както се случва в Штатите, процеса на получаване на тези култури по почтата е много улеснен и много е, упростен. Има е, лицензии за ползването на тези култури е, на многогодишна основа. Е, и когато притежаваш този лиценз, можеш да получаваш съответните пратки. Разбираме, че трябва да има контрол над внасените култури от трети страни. Нямаме желание да застрашаваме здравето на животните и на хората в Европа, но все пак усилията трябва да бъдат пропорционални и ефективни да отговарят на нуждите на гражданите в случая на научната общност, за да няма прекомерно е, сложни и е, несъответни мерки. Благодаря. Патриция Ланхамер е, ще говори от името на комисията сега. Благодаря ви. Добър ден. Трябва да кажа, че съм напълно съгласна с вас. Контролът е, е, върху вноса на е, мушиците трябва да бъде хармонизиран е, в рамките на държавите членки и проявява много разбиране към е, е, вашите искания. През декември 2013 година разговаряхме е, в комисията е, с е, представители от различни държави членки, е, за да уточним системата за хармонизиране на нехармонизираните е, животни, включително и инсекти. Трябва да се определят условията, правилата във връзка с ветеринарните проверки на пунктовете на границата. Трябва да знаем, че граничните контролни е, е, пунктове е, е, нямат възможност да, да извършват е, специфичен вид контрол за установяване на евентуална зараза. Естествено, е, това може да се извърши в съответните е, лаборатории, но е, ние знаем, че е, става дума за е, е, припратките, за е, мушици, дрософила меланогастра, които са необходими за изследователски цели е, на е, университетски и други лаборатории, но при всички положения трябва да се установи, че съдържанието отговаря на е, съответното уведомяване и на документите, които съпровождат пратката. Така че това трябва да се уточни как точно ще се извършва проверката. Имаме е, доста проблеми с предоставките по почтата. Да, вие казвате, е, става дума за малки и дребни пратки, които могат да бъдат изпратени по почтата. Е, да, клатите глава, но може би трябва да обсъдим нещата в помежду си в разговор, тъй като става дума за определени хармонизирани схеми, включително и в рамките на Международната почтенска конвенция. Да, когато става дума за проверки на вноса, ние междувременно сме обсъдили въпросите на първо, при първи разговор с държавите членки. не получихме информация от нашите представители, че има някакви проблеми. И получихме уверенията им, че при всички положения ще се извършват много стегнати кратки проверки, които няма да затрудняват работата на изследователските центрове. Необходимо е, може би, в проекто регламента за официалния контрол да се включи някаква дерогация, именно за определени видове, да кажем, животни, в това число и насекоми, които са необходими за изследователски цели. Колегите от парламента във всеки случай не могат много често да разберат защо е необходима тази дерогация. Те смятат, че всяко живо животно трябва да бъде подложено на съответната проверка. А, ние сме включили една такава а, дерогация в проекто регламента за а, вноса на а, определени видове а, живи животни, необходими за изследователски цели. Ще трябва да изчакаме. Става дума в крайна сметка за два правни акта, които а, в момента а, са в процес на работа. А, след като се приеме регламента, тогава вече ще можем да подготвим и съответните правилници и делегирани или изпълнителни актове, за да в рамките на вторичното законодателство ще предвидим нехармонизиран, опростен режим. Това е възможно. Du hast das Wort. Благодаря. Благодаря, давам ти думата. Благодаря, господин председател. Радвам се, че се състоя разговор с комисията и трябва да кажа, че това, което чух от комисията, ми звучи много по-обнадеждаващо, отколкото при предишни поводи. Предвид е, обстоятелствата и предвид публичния интерес, който е заложен в петицията, не може да се избегне изцяло да се започне някаква процедура. Всъщност е, аз мисля, че може да се избегне нещо, когато се създадат съответни платформи, които е, имат е, някакво обозначение или код, е, по което да е видно, че материалът се изпраща от една лаборатория до друга, това всъщност е доста сложно. Може би в Европа трябва да се създаде само един пункт за получаване на такива пратки и смятам, че е много трудно за едно животно да се направи изключение, което не е заразително, е, което не носи зараза и е, не нанася вреди по плодовете. Знам, е, че тук трябва да се използва много техника, обаче от друга страна трябва да се установи какво е значението на плодовата мушица за световната изследователска дейност. Е, става дума не за оптимизиране на флобили или нещо друго, а за постигане на съществен напредък по отношение на човешкото здраве, поради което е много важно да се създаде организация, която да гарантира повече надежност е, и повече единен подход, така че е, контролът да се извършва по същество. Не може да се каже, че е, е всъщност може да се каже, че чист късмет по какъв начин пристигат тези пратки. Госпожа Гросман има примери, е, които не са посочени всички, защото не е, навсякъде обстоятелствата са еднакви. И е, при това положение Мога да кажа, че е, ще бъда много радостен, ако се постигне подобрение, е, защото политическата цел е да се превърне Европа в е, място за научна дейност или поне да се поддържа като такова. От друга страна, ако в една страна лаборатории или университети имат проблеми е, по отношение на изследователската си дейност, в други страни не, това е, е деформация на научната конкуренция. Има и такава. Това е в противоречие с е, ясните правни разпоредби на вътрешния пазар, така че мисля, че трябва да се действа неотложно. Моят съвет към носителите на петицията е е, тъй като сега имаме парламентарна процедура, да си помислим дали е, е, не трябва да се направи нещо и за корифеите, дали не може да се организира една такава среща между двама или трима нобелисти, е, които да дойдат в Брюксел и да се срещнат с е, компетентните хора, за да могат да очертаят е, научното измерение на този проблем. И да може наистина при това положение да се вземат политически мерки. Не мисля обаче, че като комисия по петициите ние трябва да намалим натиска и е, според мен е много отнадеждаващо това, което е написал председателя на комисията по селско стопанство, но ако става дума само за едно животно, е, то тогава ще трябва да се помисли за съответните мерки. Благодаря. Давам думата още веднъж на носителите на петицията и много ви моля, концентрирайте се върху въпросите повдигнати от комисията. Те казаха, че почти навсякъде има проблеми. Дали наистина е така? А забравих всъщност да кажа това преди се смяташе, че всичко са конкретни отделни изолирани случаи. Обаче е, тези случаи е, се наблюдават всеки ден и те са вече част от практиката. Давам още веднъж е, думата на вносителя на петицията. Аз искам да ви предоставя тези случаи и е, наистина образованието е много съществено. В случая възможно е, е да има някакви е, фикции о, по отношение на опасността от плодови мушици, защото не се знае за какво става дума. Наистина тук трябва има остра необходимост от дискусия и аз мога да кажа, че проявяваме интерес да работим заедно с комисията и на вас да ви е, изложим тези куриозни обстоятелства. Аз е, мога да кажа само толкова в момента. Аз е, водих правен спор с франкфуртското летище по отношение на таксите и административният съд на Хесен в Касъл посочи, че не трябва да има фалшификация на документи, защото този ветеринарен контрол се извършва много повърхностно, твърди се, че е направен, поставят се съответните кръщата, здравно състояние е добро, а всички е, животни са вече мъртви или е, в лошо състояние мухлясали. Наистина тук е, мога да кажа, че е, проявяваме готовност да ви предоставим всички случаи, с които разполагаме. Е, сега, представете и вие нещата от ваша гледна точка. Не разбирам точно логиката на отговора на комисията. Ако има измен... изключение, така или иначе ще има нужда да се е, потвърждава съдържанието на практите, пратките. А сега казвате, че това не е необходимо. Но сериозният проблем на практиката е, че граничните е, пунктове за проверка са е, изградени с цел да се правят проверки на коне и други големи животни. И в Обединеното кралство е, няма съответни съоръжения за извършване на такива проверки, защото това би струвало примерно за Станстед няколко милиона лири стерлинги. Така че моето предложение е да се помисли много внимателно за процедурите, регулаторните процедури в е, Обединеното кралство. Те не всички се прилагат в Европейския съюз, но там бяха намерени начини да се сътрудничат с е, научната общност, да се осигури една ефтина процедура по един ограничен е, набор от канали за доставане на практики и съответно има начини да се потвърди, че съответната пратка съдържа въпросните култури. дрозофила може да бъде е, изпращана по обикновената университетска поща в Обединеното кралство. Да, благодаря. Тъй като имаме достатъчно време, мога да дам отново думата на комисията, ако смятате, че можете да дадете допълнителни пояснения. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Ще се върна на а, проверката на границата. Вие сте абсолютно прави. Те в крайна сметка е, извършват проверка на живи животни и тогава трябва да има някакво е, одобрение, така да се каже. Е, а, когато става дума за насекоми, в конкретния случай, да кажем, за дрософила меланогастър, естествено не е необходимо да има някаква специална друга апаратура, но е необходимо едно обучение. Необходимо е да проведем съответните курсове, за да подготвим служителите на граничните пунктове и за този вид пратки. И как точно те могат да се уверят на практика, че съдържанието на пратката отговаря на това, което е записано в документите. В случаите, в които става дума за почтенска пратка, вече почтенския колон или почтенската служба поема функциите на граничния контролен пост. И в такъв случай почтенската пратка трябва да бъде много добре обозначена не, освен, може би можем да намерим и някакъв начин да регламентираме нещата в случаите, в които почтенската пратка изпраща, се изпраща до почтата на а, граничния пункт. Естествено, а, много по-лесно ще бъде в рамките а, на а, граничните е, контролни пунктове да се извършва проверка, когато има някакво предварително уведомяване, че ще пристигне пратка, която е, е изпратена с DHL, да кажем, и се очаква да пристигне еди кога си, е, адресатът е този и този, а пък изпращачът еди кой си в САЩ. Проблемите във Виена биха могли да бъдат предотвратени, ако е имало много по-добро планиране за изплещането на пратката и е извършено необходимото, за да бъдат предварително уведомени служителите в граничния контролен пункт. обикновено няма проблеми е, при граничните проверки. Ние разговаряме с държавите членки и с техните представители за това, че трябва да се хармонизира контрола, че трябва да се ускори контрола на определени пратки, в този случай е, дрозофила на ланогастър. Така че е, на практика става дума за едно по-добро планиране и по-своевременна подготовка на изпращането на пратката. Да. Благодаря ви. Естествено, трябва да внимаваме и системата да не стане прекалено сложна, защото в такъв случай, както знаете, ако много дялкаме, ще се получат много стружки и не, това е целта на заниманието. Научихме немалко неща за дрозофила меланогастър, нехармонизирано животно, много полезно, много необходимо. Това е една тема, която очевидно си заслужаваше да се обсъди много по-обстойно. Тук в парламента разбираме, че е, и комисията смята, че включително и в е, Европейския парламент трябва да се проведе, е, проведе нещо като просветителска кампания. Колегата Вилан смята, че би трябвало да информираме и е, ресорните е, други комисии е, докъде сме стигнали с е, работата по тази петиция, както и с работата по регламентите, които се отнасят до обсъждания проблем. Така че е, важно е естествено да обясним преди това е, на колегите от е, комисията, която е водеща, да кажем, е, по регламента за официалния контрол, да знае за какъв вид животно става дума. Също и колегите в е, бюджетната комисия, колегите в комисията по околна среда, селско стопанство и така нататък. Нашата задача в комисията за петициите е, е да оставим отворена тази петиция и да продължим да следим развитието на нещата, като се погрижим да информираме и колегите от другите комисии. Оставаме в контакт с други думи. И трябва да продължим да информираме за това, че не става дума за така обикновени животни и за някакви опасни на животни, нито става дума за вредители и така нататък. Е, струва ми се, че няма друга тема. Благодарим много сърдечно на секретарията. Комплименти, действително. Приключваме твърде на време, дори много по-рано, отколкото е предвидено. Рядко се случва това в нашата комисия така че това се дължи до голяма степен и на нашата добра работа, но и на всички е, вносители на петиции, на всички, които работиха заедно с нас и на секретарията и така довиждане. Добър път е, и успех!